следващите седмици е, ще си зададе въпроси за това как тези политики да разработят, е, да, да, да помогнат на търговската политика. Благодаря, господин Каспари. Следващия оратор от името на групата на социалистите и демократите, господин Арсенис.